прияти съгласно обикновената законодателна процедура, те също ще бъдат приложени към протокола и процедурата е съгласно правило 78 от правилника. Ще направя едно процедурно съобщение и ще отправя една молба към вас, свързано с това процедурно съобщение. Става въпрос за доклада по собствена инициатива на господин Горобрачек. Доклад свързан с Енергийния съюз. Повече от 200 изменения са внесени или по-скоро повече от 200 изменения ще бъдат гласувани разделно и има още много, които ще е, бъдат гласувани по този начин, около 400 общо. Нека да се провери дали е, всички тези изменения трябва да бъдат е, представени защото в противен случай трябва да, трябваше да се върне доклада на, на парламентарната комисия да бъде преразгледан. Някои от измененията бяха отхвърлени. И сега общо има 59 изменения, но има и 40 искания за разделни гласувания и още 44 такива за по единично гласуване. Значи 44, 44 минути трябва да гласуваме за този доклад по собствена инициатива. Общо имаме е, значи, общо беше времето изчечено на час и 10 минути, сега го сведохме до 45 минути. Получавам много критика от всички, че гласуването продължава по принцип прекалено дълго. Имате право. И за това ви моля още веднъж да помислите дали всяко разделно гласуване, отделно гласуване трябва да бъде такова, дали това е необходимо. Ако а, можем да ги рационализираме, така ще улесним работата на всички нас. няма да бъде върнат доклада в парламентарната комисия, но тук говорим за доклад по собствена инициатива. И когато отново има такъв доклад собствена инициатива с толкова голям брой изменения 4-500, моля ви да направите нещо, защото в противен случай ще отежни много гласуването в пленарна зала. Сега преминаваме към дневния ред за тази седмица. Няма изменения, искания за изменения на дневния ред. Господин Тормес, имате думата. Äh, Мога ли да кажа нещо по тези е, голям брой изменения за енергийния съюз? Ще кажа, че часове наред пете политически групи се опитаха да ам, стигнат до компромиси. В последния момент и НФ е, поискаха 40-50 разделни гласувания. Ами, е, какво да ви кажа? Постоянно ни се извиват ръцете по този начин. Ако всеки път е, биваме заплашени, че доклада ще бъде върнат, трябва да се намери решение на ам, да се преустанови този натиск. Господин Турмес, знаете, че аз нямам много голяма близост с политическата група ИНФ И това, което вие посочвате току-що, е тенденция, която се очертава и в други политически групи. Не казвам, че защитавам ИНФ, но това не е единствената политическа група, която действа по този начин, но имаме нужда наистина от една стратегия, за да видим как процедурата да стане по-ефективна. Госпожо Капел. Господин председателю, няма да обсъждам личните впечатления. Броят на измененията, разделните гласувания, отделните гласувания бяха намалени. Разбира се, 45 минути е дълго време. Ще се опитаме да намалим и броя допълнително на разделните гласувания. Благодарим ви, че ни оказахте съдействие. Благодаря ви. Няма. Други? Ами, е, добре, знам, че се приема дневния ред за тази седмица. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е обсъждането на току-що споменатия доклад на господин Грубар, е, Грубарчик. Европейски енергиен съюз, като ще бъде обсъден и другия доклад на господин Ериксон, подготвен на Европейската електрон,